нашия дневен ред. Когато дойде обаче тази точка за освобождаване от отговорност, всеки един от вас може да вдигне ръка и да поиска думата и да каже какво мисли. Много ви благодаря. Продължаваме към дневния ред, който е заложен от председателски съвет председатели на групи. Това са следните предложения за промяна в дневния ред. 2 април, сряда, Общ дебат по външната политика и политика за сигурност се отлага за четвъртък сутрин и се замества от доклада Вилмот на клиничните изпитвания. След това ще има общ дебат по електронните съобщения. На второ място препоръката на госпожа Мюнис де Уркиза за европейска стратегия за Иран е оттеглена от дневния ред. Изказването на заместник председателя на комисията и върховен представител а, по положението в Иран се отлага за четвъртък сутрин след общ дебат по общата външна политика и политика за сигурност. Накрая ще има резолюция, предложена от комисията АФЕТ. На трето място следните точки се добавят към дневния ред за днес и гласуването най-вече. Доклада Вилмут за клиничните изпитвания и доклада Клева Кекус за компаниите майки. Четвърта точка. Следните точки се изместват от гласуването днес за гласуването утре. Двата доклада Карим, които са свързани с а, проверките и одита. След това Данжан а, също ще се гласува утре. Доклада Гарига Поледо а, за преходите и разходите на парламента за 2015 доклад, а, и доклада на Каспари за обществените поръчки са а, премахнати от дневния ред. На пето място препоръката Омен Рюитен за мобилността на работещите е махната от дневния ред и на нейно място ще разгледаме доклада на Залевски за намахването или елиминирането на митническите сборове по стоки от Украина. Утре, четвъртък. Следните точки се изместват за утре. Съвместен дебат за външната политика и политика за сигурност, изявление на върховния представител по външната политика за Иран, доклада Фелнер за е, стоките с двоена употреба. Гласуването на Дел Кастио и на Улфскок ще останат за четвъртък сутринта. Това са решения, които са взети на председателски съвет. Е, има ли възражения и бележки? Няма такива. Приемат се. И така фиксираме дневния ред, както го изчетах. Започваме веднага с отделните доклади. Започваме с доклада на Вилмот – клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба. Давам думата веднага на докладчика Гленис Вилмот. Благодаря, господин председател. Първо, позволете да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното сътрудничество и подкрепата им. Заедно ние успяхме да постигнем много за парламента. Благодаря и на литовското председателство